Уважаеми колеги, вече е 3 часа и 5 минути. Затова нека започнем заседанието. Първо, добре дошли на трисетината посетители, които представляват Либералната партия в Германия. Тук са по покана на депутата Раймс и още веднъж ще им кажа добре дошли. Надявам се, че присъствието им ще бъде ползотворно. Сигурно първото нещо, което ще забележат е, че северните евродепутати идват на време. Тези от по-южната част на Европа като че ли се движат по собствен график – и за това започнахме в 3 часа и 5 минути. Но така или иначе, добре дошли. Първата ни точка в дневния ред е одобрение на проекто дневния ред. Няма възражения. Приема се. На второ място одобрение на протокола от заседанието от 30 януари 10-11 февруари и 20 февруари. Отново не виждам възражения, следователно се приема. Трета точка – достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата. Знаете, че гласуването утре беше отложено. Господин Флекенштайн в обясненията си ще ни разясни защо. Заповядайте. Либе колега, но колеги, колеги. Мисля, че малко погрешно наричаме пакета пристанища, но така или иначе темата е доста сложна. Имаше едно мини изслушване с участието на представителите на Великобритания, Финландия, на граждани на Марселия, Венеция, Роттердам. Е, непрекъснато сме в контакт с собствениците на кораби, с професионалните организации, пристанищните синдикати. И успяхме да постигнем редица компромисни текстове, така че да постигнем един точен баланс, който гарантира достатъчно свобода на действието и същевременно прозрачност. Ограничаването на предоставящите услуги е също важен въпрос. Е, обсъдихме критериите. Целта е да се е, намали излишната административна тежест в редица области, като например в областта на контрола. За всичко, което успяхме да постигнем, съм много благодарен на колегите е, от нашата комисия, както и е, от генерална дирекция му от комисията. В Страсбург обаче установихме, че няма да имаме възможност да приключим темата преди края на този мандат по две причини. Първо, все още не успяваме да постигнем съгласие по главата достъп до пазара, е, е, като част от обхватно, от е, приложното поле. Докладчиците и контрадокладчиците от другите политически групи повдигнаха някои въпроси, по които не можахме да постигнем съгласие. И тъй като темата е прекалено важна, като част от директивата, не беше възможно да приключим без да е постигнат компромис. Ние обвързваме тази директива с директивата за концесиите. И бъдещето развитие в областта на държавните помощи. На пленарно заседание бе взето решение но не и във всички области, които искахме да обсъдим. Затова поискахме да бъде насрочено специално заседание за публичните държавните помощи с участието на съответната генерална дирекция. Защото а, има някои безпокоящи аспекти. Тук а, Очакваме да бъдат представени и специалните, конкретните секторни директиви. Няма разпоредби, в тях няма редби за а, пристанищата. Очакваме е, някакво развитие, обаче а това съвсем не е сигурно, защото има и е, съдебна практика по въпроса, която трябва да бъде взета под внимание. Около 15 съдебни решения. Друг важен въпрос е свързан с определението на пристанищните такси. Опитахме се да се осведомим как стоят нещата, но не получихме достатъчна информация. Същото въжи за общите предприятия. Ние бихме искали да научим малко повече и за намеренията на Генерална дирекция конкуренция. Изпратили сме писмо на председателя Симпсън, за да го информираме за настоящия етап от преговорите, там за това докъде, сме стигнали и въз основа на това той изпрати съответно писмо до комисията. Убеден съм, че следващата комисия по транспорта ще трябва да е, се залови с тази тема защото в противен случай ще пропилеем десетина години труд и да се надяваме, че следващата комисия по транспорта ще се умее да организира работата си, за да постигне по-бързо един окончателен резултат. Надявам се също и комисията, Европейската комисия да внесе своя принос, така че темата да бъде приключена. Господин Дебека. Благодаря, господин председател. Нека да се върна на казаното от господин Флахенштайн. В течение на няколко седмици обсъждахме предложението на комисията Миналата седмица се опитахме да организираме изслушвания, установихме контакти не само с Генерална дирекция МУВА, с други служби на комисията. Тази дейност ни позволи да получим повече информация, но не постигнахме компромис. В сегашната ситуация и предстоящите избори е, няма все още възможност за приемливи компромиси. По време на дебата все пак е, постигнахме по-добра насоченост на текста е, по различни аспекти, постигнахме напредък в няколко посоки, но достъпа до пазарите, отварянето на пазарите по този важен въпрос, за съжаление, все още няма компромис постигнат. Това е ситуацията към момента. Имаме нужда от ясна позиция от европейските органи, що се отнася до политиката, свързана с пристанищата трябва е, да се гарантира и правна сигурност по няколко различни аспекта пристанищната политика, конкуренция, способност, условията на работа на пристанищата и постиженията на социалния диалог. Всички тези въпроси трябва да бъдат допълнително прецизирани по-нататък. Така че това трябва да бъде приоритетен въпрос за следващия мандат. Това е мнението на моята група. Целта е да се постигне компромисно решение, така че да се осветли максимално нормите и да се гарантира правна сигурност за европейските пристанища. Трябва да забравяме, че пристанищата а, са в основата на европейската економика и а, трябва да им дадем възможност да се развиват. Господин Крамер. Мисля, че за трети път ми се случва да работя по този пакет, свързан с пристанищата. Преди десетина години господин Депаласио беше комисар, отговарящ за транспорта. По това време се обсъждаше един пакет от инструменти, свързани с пристанищата, но той беше отхвърлен. След е, това се направиха нови предложения, които в крайна сметка много не се отличаваха от първоначалните, е, е, но и това, тези предложения бяха отвърлени и сега отново се връщаме в тази изходна точка. Тук се ревизират държавните субсидии за пристанищата. Има и ново предложение, но това е, е най-малкото странно. Или едното, или другото. Или се е, провежда реформа, е, както това е и за железопътния транспорт въжи. Имаше такъв пакет и за ЖП транспорта но комисията като че ли не се интересува особено на практика какво се случва и каква равносметка може да се направи за дейността на един парламентарен мандат. Като че ли в края, в момента, когато изтича мандата, се действа прибързано а, аз искам да попитам, защо проспахте 4 години и чак сега ни правите това предложение. Не може да се очудвате от това, което а, се случва сега. И ако след 5 години отново в последния момент внесете предложения, отново нищо няма да се постигне какво всъщност целите? Ново законодателство за пристанищата или да се преразгледат държавните субсидии? Господин Брат Бун. Благодаря ви, господин председател. Като никога съм напълно съгласен с господин Крамер. Нима съм направил нещо нередно, казва господин Крамер. Е, не се случва често да сме съгласни и последните пет години, но поне по този въпрос има съгласие. А именно това, което той каза е, за влизането на толкова сложно предложение, толкова късно при нашия мандат, след като два пъти преди това парламентът го е отхвърлял като предложение на комисията. Вие, господин Крамер, го знаете и вие, господин председател, ще го чуете, че пропаднаха два опита вече и ние не можем да останем в това положение. Парламента два пъти отказва, а комисията предлага различен пакет. Струва ми се, че тези проточени преговори през последните седмици и месеци до някъде показват, че Европейския съюз просто не функционира. Би трябвало комисията да си оттегли цялото предложение, въпреки някои от подобренията. Регламента по същество налага един универсален подход, въпреки разликите между нашите пристанища. Всяко пристанище в Европа е уникално, то е различно от останалите. И за това трябва да има и конкуренция, не бива да се страхуваме от това пристанищата да си имат собствена стратегия. Това е всъщност и двигателя на растежа. Регламентът идва в момент, който имаме най-голямата нужда от него, но що се отнася до конкретиката, мисля, че е правилно парламентът при този си мандат да не го гласува. Чухме вече доводите на преждеговорившия, държавната помощ като елемент и необходимостта от много по-голяма яснота преди да вземем отношение. Защото ми се струва, че до сега усилията водят по-скоро до объркване, не до по-голяма яснота. Надявам се комисията да се вслуша в нашите тревоги. Същевременно е важен и обхвата. Тук се включват и драгажните работи, и изтеглянето, множество операции. А това, което е важно, е да се развиваме конкурентно, да има индивидуални бизнес стратегии и това е основата за работата на пристанищата. Но това не е отчетено в сегашния вариант на проекторегламента. Господин председател, пак ще кажа, приветствам факта, че няма да гласуваме това предложение при сегашния мандат на парламента, комисията трябва или да се откаже, или да предложи далеч по-разумно предложение. Благодаря ви, господин Рике. Euh, Благодаря, господин председател. Искам от самото начало да заявя, че говоря не от името на НП, НП отделно ще се изкаже, а от мое лично име. Искам да направя два общи коментара. Първо, Виждаме колко е трудно да се примена обща законова рамка, което беше вече заявено от господин Бредбърн. Много важно е да се отчете географията. Географското положение и което създава именно огромните различия между пристанищата. Те нямат еднакви възможности, нямат еднакви а, инсталации, възможности за тяхното подобрение и е изключително трудно да бъдат уеднаквени. Много опасно, именно ако съответно законодателен акт се опита да ги уеднакви, защото съвсем различни са пристанищата на Северно и тези на Черно море от географска гледна точка. Вторият ми коментар е следният. В момента, в който чрез този регламент се опитваме да а, уредим отварянето за конкуренцията и равнопоставеността в конкуренцията на пристанищата, е, е, трябва да видим какво става с собствениците на кораби. Нещо много важно. Те са другата част от пристанищата. Пристанището предоставя услуги, но е, е, собствениците на кораби са много важни играчи. Е, транспорта на контейнери е изключително важна част от превоза на стоки, е, която все повече се увеличава е обект на концентрация в световен мащаб. Всички собственици на корабите се обединиха в три квартала п 6 п 3 и п 2 в последната три основни големи собственици на кораба в света. И всъщност става много сериозна промяна сред собствениците на кораби и предоставянето, предлагането на а, е, транспорта. Клиентите на пристанището обаче са безразлични към новата организация, която ние предлагаме. И за това аз лично смятам, че ще бъде предпазливо най-малко да а, е, отложим за следващия парламент а, е, гласуването или изменението на този нов нормативен текст. Госпожа Майсна. Благодаря. Да, наистина дълга история има тази тема. И при предишния парламент и сега се обсъжда този въпрос и аз от северната част на Германия и винаги съм подчертавала, че нямаме особена нужда от подобни предложения. То идва доста късно, но аз не виждам толкова черни краски и картината, така както подчерта това господин Крамер и а, други. Не трябва да отхвърляме а, това предложение. Наистина, комисията трябва да обмисли как да се об, а, оптимизира дейността на пристанищата. има е, правила, които могат да бъдат очертани, така че да е, гарантират по-голяма сигурност при планиране на пристанищната дейност. И има аспекти, които трябва да бъдат е, отчетени. Какво се има предвид под пристанищни услуги, какво да се включи в приложното поле, какво не е, дали пилотските услуги да се включат или не. Също така трябва да определим потребностите на самите пристанища какво може да подобри стопанската дейност на европейските пристанища. Така че инициативата трябва да бъде приветствана. Наистина има затруднения при това кой комисар отговаря за пристанищата, но аз съм съгласна с докладчика. Не може прибързано да вземем решение по този въпрос, защото сега всичко протича в светлината на предизборната кампания и очевидно, че този пакет ще остане за следващия парламент но трябва да бъде доведено това предложение до успешен край. Благодаря много, господин Хадрауи. От името на моята група се присъединявам към предложението на докладчика. Да, отличен е този доклад. А, действително, комисията е, е постъпила неправилно, е, направяйки предложението е, в края на нашия мандат. Мисля, че през 2009 година, след последното отхвърляне на предложението й, комисията прие съобщение, в което се посочваше, че бързо ще окаже съдействие по, е, по необходимия социален е, диалог и е, промените на държавни помощи. Ще се изготви ново предложение но, що се отнася до социалния диалог, можем да кажем, че по първия въпрос няма никакъв напредък. Не знам докъде ще достигнем. Установено беше, че страните не проявяват някакво желание за постигане на напредък. Много от въпросите остават висящи и нерешени. Така че, според нас, е трудно да се обсъжда и да се приеме директива за пристанищата, след като няма е, достатъчна яснота по другите аспекти. Концесии. Е, да, при концесиите беше постигнат известен напредък, е, но свободата се организират работниците, остава нерешен въпрос. И ако получим е, желаните отговори, надявам се в близките месеци, на базата на сегашното предложение ще можем е, да преминем към обсъждане, това обсъждане на такава директива. Действително, пристанищата играят много важна роля в развитието на економиката, но при сегашната ситуация, при всички оставени открити въпроси, наистина е желателно и уместно да се прекрати временно тази процедура, докато изчакаме отговор на нашите въпроси. Благодаря ви. Аз кореспондирах с докладчика по този въпрос. Гледищата са сходни с тези на изразените днес от членовете на комисията. Е, Затова и решението беше за отлагане на гласуването. Утре това по съвет на докладчика и докладчика в сянка. Господин Кремер го каза, Филип го подкрепи. Наистина, законодателните предложения, стигнали до нашата комисия през последните 6 месеца, са много дълги като списък. Четвъртия пакет за железниците, наидес, морското пространствено планиране, единото европейско небе, пътната пригодност, правата на пътниците и накрая пакета за пристанищата, който също пристигна при нас. Струва ми се, че би трябвало да заявим ясно на комисията, че не може регламенти от такъв тип да се представят през последните месеци от парламентарната дейност, защото така се стига до трудностите, които имахме и при пакета за железниците, според някои за единото европейско небе. Самият аз мога да кажа, че когато първо излезе пакетът за пристанището, както и Филип ни напомни, аз изпомних какво стана с първия пакет за пристанищата, след това стачката в Страсбург на работниците от доковете. Това беше втория път през живота ми, когато съм бил атакуван с затворен газ. След това имахме втория пакет за пристанищата. Беше отхвърлен и комисията не представи абсолютно същия пакет за трети път, но така или иначе ни представи пакет, в който липсва обработката на товари. Може би аз съм глуповат, не знам, но как е възможно да имаме пакет за пристанищата без обработка на товари. Членовете на парламента искаха да отпаднат драгажните работи, пилотните действия, тогава какво остава от първоначалния пакет за пристанището? Почти нищо, само общи думи като прозрачност и някакви насоки. Затова ми се струва, че решението за отлагане ще даде и възможност на комисията да оттегли този половинчат пакет, тъй като той няма как да е цялостен без обработката на товари и да поработи още. Аз оценявам, че те сигурно искат да ни спестят втори бунт но въпреки това добре е пакета да се преработи и новия парламент да го разгледа. Освен това, тук важното е, че и господин Флекенстайн го каза, ние опираме до публичните услуги и държавната помощ. Не е ясно обаче какво за комисията съставлява държавна помощ в този случай. Това, за което бих предупредил комисията от новия парламент е много внимателно да следи генерална дирекция в комисията, защото е важно да знаем по какви проекти работят. Ние трябва да внимаваме в парламента и призовавам всички да отчетат, че взетото решение беше правилно. С други думи, няма да продължим работата по пакета за пристанищата по време на сегашния мандат на парламента. Ще видим какво ще се случи в бъдещия парламент. Но господин Тио Катайтис, разбира се, може да ни каже каква е гледната точка на комисията, за да изпълним демократичната процедура и след това ще чуем господин Флекенстайн, може би. Комисията, заповядайте. Благодаря ви, дами и господа. Даваме си сметка, че сигурно това е последното обсъждане на предложението. Ще се спра на няколко въпроса. Първо, благодаря на тези, които оцениха работата на комисията и казаха няколко мили думи за мен. Наистина го оценявам. Разбираме тревогите на комисията по транспорта. Темата е деликатна и това обяснява защо не представихме предложението по-рано. 2007 година предложихме меки норми чрез съобщението на комисията. 2009 година комисията се промени и започнахме да правим своя анализ, но разбира се, за това ни трябваше време. Анализът беше задълбочен. Посетихме пристанищата, разговаряхме с представителите на отрасъла. Имаше много широко допитване. Именно за това и трябваше време, трябваше да се балансира между меките мерки и законодателните мерки. 2011 година обявихме прегледа на политиката за пристанищата. Така че нямаше раз, различен и възможен начин на работа. Сигурно сте забелязали, беше подчертано и от няколко от евродепутатите, че това предложение е много различно от предишните първи и втори пакети от предложения, защото ние решихме да регулираме само областите, където е задължително да имаме общностен инструмент. Във всички останали области разчитаме на меките мерки. Трябва обаче да отчетете, че тук не става дума за някаква произволност. По-скоро предложение, в което се описват различните мерки по инфраструктурата. Всички сте участвали в насоките за трансевропейските мрежи и точно за това имаме директивата за концесиите, провеждаме социален диалог, за да може да се подредят всички парчета от мозайката – Единственото, което ни липсва е това предложение с цел прозрачност и така ще запълним всички празнини. Това е обяснението да представим предложението, въпреки факта, че го правим през последните месеци на, тази, на този мандат. Освен това сме заделили 26 милиарда, това са много пари и европейската общественост има право да знае какви са условията за получаване на средствата от различната инфраструктура. Разбира се, не за всичко имаше време. Мненията също са разнородни. Това е обяснимо. Направихме всичко по силите си и директивата за концесиите, приета от вас в средата на месец януари, е още една брънка. За държавната помощ имахме специално изслушване. Благодаря на комисията, че го организира. В хода на изслушването стана ясно, че има няколко варианта за действие дерогации, специфични насоки или съдебна практика. Но, каквото и да изберем, като пътя напред при държавните помощи, първата предпоставка е да има прозрачност. Ако искате да се опрете на съдебната практика, ви трябват факти. Ако искате насоки, пак ви трябват факти. И в регламента се дават възможности при държавните помощи всички органи, национални и европейски, да могат да проверяват фактите. Ако искате да напуснете дума си, първо отваряте вратата. Това правим и с регламента. Ние отваряме вратата, за да може да последват всякакви други инициативи. Но това е само първата и абсолютно необходима стъпка. За това и не е необходимо да се чака крайния резултат от един твърде дълъг процес. Нека надградим на това, с което разполагаме. Вие споменахте въпросника. Той беше разпратен сега заради увеличения брой уведомления, получени от комисията. Това беше едната причина. Освен това, самия отрасъл настоява за получаване на насоки, но преди да ги има насоките, трябва да потвърдим фактите. За това се случва сега. Вие казвате, не е най-удачният момент, но така или иначе комисията трябва да установи какви са фактите, да се знае защо се прави нещо и на каква основа. Най-положителната част от обсъждането е свързана с нещо, за което искам да благодаря на комисията и, и на докладчика – а именно това, че вие обърнахте внимание на текстове, които не са достатъчно ясни и по този начин наистина, благодарение и на докладчика, и на останалите, могат да се разяснят такива текстове. Обърна се внимание на прозрачността, таксите, надзора, намаляването на административното бреме, всичко това вече е по-ясно и съм убеден, че ако работата беше продължила, резултатът щеше да е отличен. Но така или иначе се надявам, че в бъдещия парламент ни предстои интересно обсъждане. Аз мога да ви уверя, че комисията ще се придържа към представеното до тук. И разбира се, Нямаме търпение да видим какъв ще е подхода на следващия парламент. Междувременно колегите ще продължат работата по предложението. И мога да ви уверя, че усилията на вашата комисия също ще бъдат отчетени, така че при бъдещия парламент да имаме добър текст. Надявам се на подкрепата и на съвета, за да се стигне до бързо споразумение по предложението, тъй като основните му текстове бяха подкрепени от повечето изказали се. Благодаря ви, господин Флекенстайн. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Защото явно има всеобщо съгласие по повечето аспекти. Разбира се, следващия парламент няма да започне от начало, а от там, докъдето сме стигнали днес. А, за протокола искам да повторя това, което казах и преди малко, а, а именно, че всичко, всички заключения съм направил съгласие с господин Комоцакос. А, исках да помогна на НП. We now go into camera, please. We could. Добре. Това е решението по вода. Можем да се върнем към информацията за провелите се тристранни разговори.